Okay. Um, good morning everybody. Uh, Добро утро на всички. Както знаете, отложихме гласуването по доклада на Арлин, което означава, че имаме време. В момента сме на седма точка избор на заметник председател. Давам, давам думата на Елиза. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на английски, за да е по-бързо. Uh, Искам да ви информирам, че сред нас е нов колега Марлен Нези, заместник член на мястото на Едвард Сиклуна. Бих искал да предложа тя да вземе мястото на Едвард Сиклуна и моля комисията да одобри направеното от мен предложение. Сега, има ли някой желание да се изкаже или пък да гласуваме за с ръкопляскане. Благодаря ви. Мисля, че сега е редно да дойдете и да вземете мястото си на подиума. You can take the secretariat.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 Съжалявам, няма шампанско. Сигурно е свързано с бюджета на парламента и режима на економии. Сега, ако можем да се съсредоточим, да започнем гласуване по моя доклад. Малко е странно да председателствам гласуването на собствения си доклад. И така, девета точка. Мисля, че няма смисъл да гласуваме електронно. Така, точка 1, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Точка 2, второ изменение за, против, въздържали се, приема се съвместимо. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим което може би ще създаде малко объркване. Гласуваме пета, пето изменение. Моля, гласувайте. Трябва да добавим още един глас за към резултата, тъй като аз самата гласувам. Така. Още един трябва да натисне, ако натискате. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Седем за. Против. Да проверим. По групи може би ще се приеме, но по присъстващи сигурно ще се отхвърли. Край на гласуването отхвърля се. Осмо изменение за против въздържали се отхвърля се компромис А за против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към Въпреки това, което се казва в списъка за гласуване, отиваме на компромис. Б за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. В втората част ще гласуваме нещо, което е невъзможно. И така, 16 с устно изменение. Някой възразява ли? Не. За,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 И сега електронно гласуване на текста с измеренията. Всички ли гласувахте? 38 за, 1 против и 3 въздържали се. Благодаря ви. Вече казах, ще вземем решение за данък върху финансовите сделки. След разискванията разбрах, че докладчикът е готов да се отложи гласуването до 17 или 18 юни с надеждата до тогава да постигнем съгласие. Тя помоли това съгласие да бъде под условие, т.е. да се гласува в пленарна зала през юли, това не е възможно по няколко причини. Първо, не можем да приемем такива условия, а и председателския съвет е този, който решава за гласуването в пленарна зала. Ще отложим гласуването, надяваме се да постигнем напредък. В противен случай ще трябва да решим, да решаваме нещата в движение. Напълно е възможно доклада да се върне в комисията, ако се окаже, че не можем да гласуваме или не можем да отидем в пленарната зала. Ако е необходимо, мога да подложа на гласуване бъдещите ни стъпки, защото така и казах, че ще постъпя вчера. Да, благодаря, госпожо председател. Както вие посочихте, постигнахме споразумение за отлагане на гласуването до 17 юни. Това ни дава възможност да постигнем компромис. Независимо от това, мисля, че разговорите по данъка върху финансовите сделки се води от 3 години насам така че е напълно реалистично да се споразумеем до 17, така че да се гласува в пленарната зала преди лятната вакансия. Искам само да посоча, че целта, която си поставихме, именно гласуване в пленарна зала преди лятната вакансия, е нещо, на което ние много държим. Удо помоли за думата. Да, госпожо председател, бихте ли ни обяснили защо не можем да гласуваме под условия? Има много ситуации, в които докладчиците постигат споразумение с докладчиците в сянка. Ако не се постигне споразумение до определен момент, се прави тъкмо това. Изненадан съм от вашето наблюдение. Не мисля, че докладчикът трябва да бъде ограничаван в, своето, в своите възможности, защото изборът на дата е, е начин да укрепим позицията си. Разбирам това, което казахте, но датата не е нещо, по което решение може да взима само докладчика. Маркос има думата. Благодаря. Не смятам, че трябва допълнително да осложняваме нещата. Знаем как се съставя дневния ред преди групите да постигнат съгласие с докладчика. Искам докладът да влезе в пленарната зала и ако това стане с съгласието на председателския съвет, много добре, но нека да не осложняваме допълнително нещата. Сега, аз ви предлагам да отложим до заседанието на комисията на 17 и 18. Надяваме се тогава да гласуваме. Ако се окаже, че има трудности, ще преразгледаме нещата, но целта ни е да гласуваме е, на тази дата, за да има време е, докладът да бъде включен в е, програмата за пленарната зала през юли. Ако има някакви проблеми, ще презгледаме нещата. Комисарят Алмуня би трябвало да дойде в 10.30, така че сега имаме 10 минутна почивка, докато дойде комисаря Омуня. kompromiss Okay, right, uh, we can recommence. I'm, I'm very happy to welcome Commissioner Almunia to uh, speak to us. Така, можем да започнем отново работа. За мен е голямо удоволствие да приветствам комисаря Алмуния. Е, не е толкова често ни се отдава тази възможност. Не разполагаме с достатъчно време в графика на комисията да разговаряме с него, но толкова по-добре, че той е сега с нас. По обичайния начин ще организираме работата. Първо ще изслушаме експозето на комисаря и след това ще е, ви дам възможност за въпроси и съответно да изслушаме отговорите на, на групи от по 5 минути. Така, благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Благодаря на вашата комисия, на вас, госпожо председател, за това, че отново ми давате възможност да представя отново при вас годишния доклад за конкуренцията за 2012 година. Миналата година нашата правоохранителна част все така работи в трудна обстановка, знаете, от самото начало на економическата криза в Европа, Опитваме се да се справим с дълбоките социално-економически и политически последици от развитието на събитията през 2007-2008 година. И на, в този контекст а, а, категоричното строго съблюдаване на конкурентно право на Европейския съюз е а, е, все по-неотложно от всякога. И миналата година в дейността си ние смятам доказахме, че сме на висотата на задачата нашата правоохранителна дейност, наред с работата на комисията, гарантира ниски цени, стабилни цени и избор на, на, на потребителите, които най-вече се нуждаят от това насочихме вниманието си към кръвоносната система, така да се каже, на съвременната економика, финансовите услуги, е, инфраструктурните отрасли, газоснабдяване, енергетика, далекосъобщения. Ще се спра на, на това по-късно. И най-сетне миналата година ние показахме решимостта си да се пригаждаме в дейността си към променещата се економическа обстановка. Да помогне на държавите членки да се възползват максимална степен от е, ограничените държавни ресурси, Започнахме модернизация на стратегията си по държавните помощи. Ще ви запозная накратко и с това. И освен това, скоро предстои да внесем законодателно предложение за частната правоохранителна дейност. Миналата година продължихме прилагането на нормативната уредба за държавните помощи за изпадналите в затруднение банки, допринасяйки за все по-прозрачен финансов сектор наистина само е, е, завършването на банковия съюз, това число е единен реорганизационен орган, ще ни даде възможност да загърбим най-сетне корените на днешните е, проблеми. И парламентът, заедно с съвета, следва да приеме най-сетне законодателството за възстановяване и реорганизация на банки. Това е важна стъпка напред наистина но е необходимо да погледнем отново правилата за държавните помощи, е, съпътствайки законодателния процес и с оглед на него. Миналата година взехме 19 решения по държавните помощи за финансовия сектор и е, от а от въвеждането на, на уредбата за преодоляване на последиците от кризата сме взели 62 решения, в това число за реорганизация и за ликвидация. В ход са, висят още 28 случая. Сред решенията от миналата година, позволете ми да напомня реструктурирането на целия банков сектор в Испания – Решение от съществено значение взето на основата на меморандума за разбирателство, подписан през юли миналата година. Всички е, е, решения е, бяха, другите решения бяха свързани с две германски провинциални банки, Латвийската ипотекарна банка и Дексия. Що се отнася до корпоративните сливания, може би е, си Помните, спомняте, че по-интересното е, решение миналата година бе е, за сливането между Deutsche Борсе и е, Нью-Йоркската фондова борса Евро, Евронекст. По-нататък многостранните междубанкови таксови отношения. Това е един много интересен аспект във връзка с плащанията с кредитни карти Mastercard, Visa е, е, Европа. Visa Европа, между другото, предложи да намали е, своите многостранни такси и да облегчи трансграничната конкуренция. И най-сетне комисията продължи да работи по два казуса от 2011 година, именно за пазара на кредитни слапове и въпроса за междубанковия лихвен процент, знаете, Либор и други в чето определене е, участват е, е, редица банки и брокери. Проведохме претърсване на място на, на помещенията на енергийни дружества. И в този случай, както и в случая за Либор, целта беше да се уверим, че субектите в сектор не са влезли в съглашение по линия на отчетността на своите е, финансови параметри. И е, работата на енергийния пазар е, върви ръка за ръка с нормативните усилия на е, Комисията, парламента, съвета и европейските институции. Създаването на един истински единен енергиен пазар за вече за, за преследващата година бе, бе потвърдено е, миналата седмица от Европейския съвет. Ние съпътстваме развитието на законодателството на единния пазар и в далекосъобщенията. Миналата година е, имахме случай с телефоника и Португал телефон и е, е, допуснахме е, поемането от е, австрийския оператор Hutchison 3G на неговия конкурент Orange. Миналата е, година приехме първите насоки за новото поколение бежични далекосъобщителни услуги – от ново поколение. И така ще, ще работим и в цифровия а, отрасъл. Позволете ми да подчертая две решения от миналата година и, и един случай, който все още е в ход. По e-books приехме ангажиментите е, поети от Apple и е, четирима водещи издатели. В музикалната индустрия е, която има все по-голям относителен дял от цифровата економика, допуснахме сливането между Universal и EMI е, е, и EMI след значителни отстъпки от тях на страна. И най-сетне е, вход е разследването ни на Google, на Google по нарушаване на антитръстовото законодателство. Това по правоохранителната ни дейност миналата година. Що се отнася до политиката, която разработваме, през май 2012 година комисията излезе със своята стратегия за модернизация на държавните помощи. И процесът на реформа в това отношение е, е, е в ход. Предстои е, е, да, да, следващия месец да бъдат приети нови насоки за регионалните помощи, да е, се приемат регламенти от процесуален характер. Вашата комисия миналата седмица прие доклад по тях и прочие и прочие насоки, сред които трябва да споменем регламента за общо блоково освобождаване, които ще се приемат през второто полугодие на тази година и началото на 2014. Мисля, че главното от нашата стратегия за модернизация ще задейства преди края на вашия парламентарен мандат, средата на 2014 година. Има две неща в политическата област, които бих искал да спомена, нашата инициатива за обещетение при нарушаване на антитръстовото законодателство и а, модернизация на нашата процедура при сливанията. През едните седмици ще предложа на, на колегиума решение по първия въпрос. Във връзка с вашия доклад за, за конкуренцията от 2011 година, аз ще е, представя нашата законодателна инициатива за приемане по обичайната законодателна процедура, това за пръв път в областта на конкуренцията и разбира се с удоволствие ще ви представя главните характеристики на нашите предложения, незабавно след като комисията ги приеме. Надявам се с ваша подкрепа и особено с подкрепата на вашата комисия да можем бързо да приемем предложенията. И тогава ще сме постигнали две цели, които ние съм сигурен, сигурен съм а, а, споделяме. Първо, възможността за по-ефикасно събиране на обещетенията при нарушаване на антитрастовото е, законодателство е, и на второ място е, уреждане на отношенията между държавната и частната правоохранителна дейност в областта на конкуренцията ще е, променим процедурата си така, че при ясните, очевидни случаи е, да работим по-добре, по-дружелюбно към е, бизнеса. Ще намалим обема на информация, който събираме от търговските субекти при така наречените непроблемни очевидни случаи, ще ускорим процеса и ще насочим вниманието си върху най-проблемните сливания – освен това, е, мислим дали контролът върху сливанията да не обхване и придобиването на неконтролни съучастия, тъй като в нашата практика е, сме констатирали, че дори това може да наруши, да, да опоручи конкуренцията. По-настоящем нямаме начин да се справим с този проблем. От това ще следва обаче да се измени регламента на ЕС за сливанията. Ще започнем допитване е, през едните месеци по една такава промяна. Особено тук става въпрос за системата е, е, на сезиране по е, корпоративни сливания между комисията и държавите членки. И накрая няколко думи за взаимодействията ни с други агенции Миналата година е, комисията продължи да работи съвместно с националните органи за защита на конкуренцията в рамките на Европейската мрежа на същите за насърчаване на конвергенцията и еднообразното прилагане на европейските правила за антитръстово законодателство. Що се отнася до отношенията с трети страни, расте сътрудничеството. Преди няколко дена подписахме спогодба с, е, Швейцарската е, комисия за защита на конкуренцията. Сега тя предстои да бъде е, ратифицирана от парламентите, за първ път е, Европейската комисия ще може да споделя информация е, от оперативен характер с орган за защита на конкуренцията от трета страна, без някакъв изричен отказ от спазване на поверителността по отношение на определени фирми. Много трябва да се направи, госпожи и господа депутати, за преодоляване на кризата, за устойчиво възстановяване и оживление. Трябва по-добре да разпределяме усилията и жертвите, които всеки прави и във всеки случай правоохранителната дейност да се съчетава с подкрепа за образованието и иновациите. В частност, трябва да довършим банковия съюз и да упорстваме в усилията си да направим по-ефективен единния пазар. Политиката за защита на конкуренцията е съществен елемент от това политическо съчетание, тъй като благодарение на опазването на правилата на конкуренцията можем да развием до край потенциала на единния пазар, да подобрим стопанската среда и стимулираме растежа. Аз съм сигурен, че ние с вас споделяме тези гледища, тези цели и аз с интерес и готовност очаквам да работим заедно по тях, чрез диалога помежду ни и в частност чрез групата, която вие създадохте по въпросите за конкуренцията. Благодаря. Благодаря. А сега първите пет минути въпроси и отговори. Моля колеги да, да, да се съобразявате с времевия регламент не повече от две минути. Ако нарушите регламента, ще трябва да ви прекъсна. Няма, няма да стане инак. Първо, Жан-Пол Гозес, НП. Благодаря, госпожо председател. Ето ме, ето ме тук, казва ораторът. Благодаря, господин комисар, за това, че днес дойдохте и слушах с интерес всичко, което казахте. Имам един въпрос обаче, който може би се е, стори с анекдотичен е, характер, но смятам, че фирмите не го смятат за такъв. Фирмите и гражданите. За борбата с кражбата с метали, например, тук сме приели регламент, който регулира дейността на фирмите, работещи в областта на рециклирането на метали, имам предвид кражбата на железопътни релси, траверси и така нататък. Тази директива е от 16 юли 2012 година. И тук регулира текста именно това. Разбира се, това е чудесна цел, но за съжаление е, законодателството е различно в държавите членки и това води до порочен ефект. Така че тези, които, тези фирми, които оперират особено в трансграничните региони, просто ще се измъкнат от е, ситуацията, като продължават тази си е, практика и след това продават в съседната държава, където това не е наказуемо или не е толкова е, не толкова преследвано. Обсъдихме този въпрос и в Националното събрание на Франция и министърът и на индустрията изрично подчерта, че би трябвало да се потърси някакъв общ европейски начин за противодействие на това тъй като определено влияе този вид действие или бездействие на мнението, което имат гражданите, били те французи или от която и да е друга държава членка на Евросъюза, за, на мнението, което те имат за нашата работа. Благодаря, казва Хоакин Ал Алмуния. Да, наистина това е важен въпрос. Благодаря за това, че ми го задавате, но смятам, че е по-скоро от ресора на вашия сънародник Мишел Барние. Да, каза господин Гозес, хубаво, вие сте комисар по конкуренцията и когато се каже комисар по конкуренцията, всички мислят за вас. Това е във вашата длъжностна характеристика и в славата, която носите. Благодаря. Of... Имаме свързан въпрос, а именно употребата на метали като гаранция за дейността на по-големи монополни сделки. И най-вероятно трябва да се запише някъде употребата на такива метали, рециклирани метали, като гарантиране, като обезпечение в друг вид дейност, не само в металургичната дейност. И това може да бъде отразено в друг вид законодателство, например сравнителното с поставителното. Госпожа Елиза Феррейра. Tinha duas perguntas, ambas relativas à банкинг Union. Благодаря. Имам въпрос във връзка с Банковия съюз и директивата за оздравяването на банките и фондовете за оздравяване. Една банка, която в основната и дейност е организирана около набирането на влогове, би могла да пострада при оздравителна процедура и може би тази банка може да се бъде възприета като по-рискова в сравнение с банка с по-диверсифициран портфел. С други думи, банките, които имат по-ограничен портфел, могат да бъдат засегнати в сравнение с другите и те са тъй като другите са в състояние да предложат повече гаранции. Това е много отрицателен, много отрицателен ефект на банковия съюз. Какво мисли комисията? Второ, новият, новото законодателство за оздравяването, то не е пречи на спасяването на банките в рамките на конкуренцията, как можете да направите така, че страните, които са по-солидни, да не спасяват банките с пари на данакоплаците, докато страните, които са с по-слаби финансови възможности, ще трябва да разчитат на рекапитализация с вътрешни средства, което в крайна сметка ще доведе до изкривяване на конкуренцията, а не това е целта на Банкове съюз. Много благодаря, госпожо Ферейра. Първият въпрос не е свързан с нещо, което може да се контролира от държавата. И аз определено споделям вашето безпокойство. Наистина, ако банкова институция няма в платежния си баланс достатъчно капитал, бил той под формата на акции или други инструменти, които да и гарантират меко кацане, вторични заеми, например, то тогава стигаме до черният списък или до спестовните влогове. Тези спестовни влогове могат да бъдат гарантирани, ако са над ако са под 100 000 или ако са над 100 000, гарантирани от съответната застраховка, която върви заедно с самия фонд. банковите институции, които пък свързват актив, финансовите си активи и спестовните си влогове по изчистен начин, то те не зависят в толкова голяма степен от влогопритежателите, а от движенията на пазара. Това е така. От тук проистичат, разбира се, редица проблеми. Имаме последният пример на случилото се в Кипър. Ще видим как ще търсим за бъдеще решение на такива банкови решения. Разбира се, че съм съгласен с безпокойството, което току-що споделихте подпомагането, официалното държавно подпомагане обаче има и плюсове и минуси. Самата банкова единица, самата банкова институция би трябвало да изнамери някакъв начин за собствено оздравяване. Държавната помощ се намесва в момента, в който банката не може сама да се спаси. И иска или се стреми да получи държавно субсидиране за оздравяването на финансите си. Тоест, това е по-свързано с прерогативите на парламента и е, съвета, които в момента обсъждат директивата за възстановяването на изпадналите в затруднение банки, отколкото на някоя друга институция. Това, което споменахте на второ място, и то разбира се свързано с първата ви бележка, е по-релевантно за държавната помощ. Кога започваме да оперираме като държавна интервенция? Нека да дам примери. Например, национални средства, произхождащи от даден ресурсен фонд. Това е една възможност. Няма значение откъде идва финансирането, дали от частно или от държавно банкиране национален фонд за гарантиране на спестовните влогове. Това също би било държавна помощ или пък средствата на Европейският механизъм за финансова стабилност. Това се случва в Испания, например, и това е пример за държавна помощ. Ако в бъдеще, например, имаме такъв взаимен европейски фонд, то той няма да се счита за държавна помощ. Но ако този фонд не е взаимен, ще продължи да се счита за индивидуална държавна помощ. Разбира се, винаги когато някой иска финансиране от такъв е, държавен фонд, съответно активираме механизъм за контрол за такива случаи. Подготвяме нови насоки. Надявам се да влязат в сила преди лятото още. И в тези насоки с оглед на натрупаният вече опит и особено с опита натрупан в Испания, както и решението на холандското правителство, Имайки преди всичко това, считаме, значи, че не би следвало да се финансира с държавни средства или други такива, които могат обаче да се приравнят към същия тип, ако преди това не се е, са се извървели трите стъпки за спасяване на банката по така наречения списък за действие в такива случаи, а именно хибридни средства и вторичен дълг. А смятаме, че фондове, които се характеризират с държавно участие, се използват на последно място, едва след като са изчерпени предходните три стъпки от списъка за прилагане на мерки в случай на спасяване на закъсала, ако позволите, банкова институция. Благодаря. Много важен въпрос разгледахте. Ние имаме взаимно покриващи се проблеми с подпомагането на банките. Рамон има думата от името на АОДЕ. Много благодаря. Днес ще говоря езика на господин Алмуния, в е, знак на уважение към него. Е, прочитах спомените на Жак Моне наскоро и и затова реших и аз да последвам примерът разказан от Моне и да изрази уважение към вас на Кастилски. Алмуния казва, ако искате да говорите каталански, ако ви е разреша да говорите каталански, аз ще ви разбера. И така. Нямаше сега да разменяме тези реплики, ако в предходни години бяхме толкова добронамерени към други, колкото сега твърдим, че сме. Ако Жан Моне беше жив, ако Жан Моне беше, извинете, сред нас, щях да ви попита, какво щеше да ни попита? Важно ли е Важен ли е единният паричен съюз за днешната Европа? Толкова ли е важен, колкото е била общността на въглищата и стоманата на времето? Дали сегашният съюз ни помага всъщност да разрешим банковата криза, настъпила поради фрагментиране? в нашият случай в държавите от южната част на континента достъпът до кредитиране е все по-труден и средствата са все по-оскъдни. В северната част на континента нещата са е, обратните. В, до каква степен се положиха усилия в Испания за оздравяването на банковото дело и защо след всички тези усилия и след толкова вливане на държавни средства банковата система в Испания изглежда все още болна. Трите големи банки в Испания си споделят три четвърти от пазарният дял. Смятате ли, че липсата на кредит се държи на това монополно положение? Дали не трябваше държавните помощи вместо да се излияят в банката, да се излеят в економиката? Благодаря. Благодаря, господин Тремоса. Съгласен съм с вас, че наистина е важно, спешно, неотложно да вървим по пътя към банковия съюз, възможно с най-стабилен и солиден темп. Няма да е лесно, но е спешно. Аз не казвам, че има и други важни неща, разбира се, че ги има – особено в областта на економиката, не само финансите, економиката, данъците, промишлеността, цифровата економика, енергетиката. Много, много има какво още да вършим. Но кредитирането е ключът към всичко това. Без кредитиране просто не може човек да си представи как ще постигне ръст, каквито и други механизми да активира за да го постигне. В испанския случай. Аз мисля, че не е много логично или поне не изглежда като логична мярката за това, че най-затруднените банки следва да бъдат подпомогнати, за да възобновят кредитирането. 80% от банките в Испания всъщност в момента са кредитирани с държавни средства. Затова успяват да оцелеят. Освен това, в последните години вече не разчитат само на това държавно кредитиране, а и на собствени средства, на оздравяване на собствените им платежни баланси, а и на пазарни механизми. Така че смятам, че рано или късно отново ще се върнат към обичайния си темп на кредитиране. Какво да правим и как да им помогнем? А, нека да погледнем търсенето на финансиране, на кредитиране от страна банките. Разбира се, това е свързано с рецесията и с плахите перспективи за економическо развитие. колкото и да са плахи тези инициативи, те трябва да бъдат поощрявани. Трябва да им се даде едно рамо, защото това ще се отрази не само на финансите, а изобщо на цялата економика. В областта на финансите тук смятам, че усилието за рекапитализация, за оздравяване на платежните баланси на банките е на път да даде резултат. Оздравяването, разделянето на здрави и достойни за доверие финансови механизми и такива, които все още боравят с подозрителни инструменти, всичко това ще даде резултати, пак повтарям, и първите резултати ще се почувстват в банките, които структур, чието структурни реформи са най-смели и най-задълбочени. И сега ви отговарям по въпроса за концентрацията на банковият пазар. Наистина тя се покачи, тъй като някои дребни банки изчезнаха, други се сляха. Но ако го сравним с други банкови пазари, Испанският пазар, банков пазар все още не е сред най-концентрираните. По въпроса за броя и ролята на банковите институции, разбира се, че може какво още да се желае, но смятам, че конкуренцията не е нелоялна и нездрава. Благодаря. Благодаря от името на зелените, Жан-Пол Бесе. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. Благодаря ви за присъствието. Вие представихте равносметка на дейностите и дейностите на комисията в областта на защитата на конкуренцията. Много изчерпателно изложение, за което сме ви благодарни. Заедно с това обаче има един аспект, който според нас отсъства от вашата равносметка и който според нас е много важен, дори има стратегическо значение – Имам предвид една резолюция, прията от нашата парламентарна комисия през януари 2013 година. Става дума за резолюция за модернизация на политиката в областта на държавния дълг. В член 6 се казва, че политиката за защита на конкуренцията би трябвало да даде възможност да се под, да се насърчава екологичната трансформация на економиката в посока енергийна ефективност. Този нов принцип би трябвало да, влез, да залегне в основата на основните насоки защита на конкуренцията. За нас това не е маловажен въпрос, не е просто детайл. Това е основа на нашата политика за новите източници на растеж и заетост. И аз, и аз искам да ви попитам този стратегически за нас аспект, какво място заема във вашата политика. Включен ли е този критерий в политиката за защита на конкуренцията в Европейския съюз? Благодаря, господин Бесе. Аз споменах мимоходо между основните линии, които ще бъдат актуализирани до края на мандата на този парламент. Споменах и основните насоки в областта на енергетиката и околната среда. Основните насоки са ориентирани към околната среда, защото опитът сочи, че трябва да обърнем внимание на политиката в областта на енергетиката и екологията като, и екологията като единно цяло. Ето защо ще имаме основни насоки в тези две области, в тяхното взаимодействие. В тези насоки ще залегнат нашите усилия, насочени към възобновяемите енергийни източници. Те се радват на обществена подкрепа и това ще се запази ще е, се позоваваме не само на целите, които са дефинирани на европейско ниво, говорим, разбира се, и за хоризонт до 2020 година, но заедно с това ще използваме анализа и опита на държавите е, членки и подкрепата за възобновяемите източници. Те са били предмет на анализ в, от страна на комисията. Да, разбира се, мисля, че подкрепата за възобновяемите енергийни източници трябва да продължи. Разбира се, трябва да се позовем и на опита, натрупан през последните години. Понякога има някои източници, някои възобновяеми източници, които се доближават до конкурентно способност, без онези обеми на обществена помощ, които са получили и това е много положително. Например, енергията от вятър може да бъде конкурентно способна без обществена подкрепа. И друг съображение, без да навлизам в повече детайли, е да видим дали съществуването на чисто национални програми за подкрепа за ВИ би могла да се възприема като необходимост тогава, когато няма взаимна свързаност в Европейския съюз. Ето защо единият енергиен пазар е приоритет. Тази концентрация на национална помощ и подкрепа води до известна разпокъсаност на европейският енергиен пазар и не винаги има последователност и взаимодействие между отделните държави членки. Ето защо подкрепата за ВИ трябва да има европейско измерение. Разбира се, ние трябва да вървим напред, но заедно с това и да не забравяме взаимната свързаност в рамките на единия пазар. Иво Стречек от името на консерваторите. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, въпросът ми е прост, лесен е и между другото вие засегнахте накратко темата в встъпителните си думи. Преди две седмици комисията даде ход на внезапни проверки на няколко енергийни дружества, в това число дружеството Плат, което се занимава с отчетност по ценообразуването. Ако се окаже, че тези дружества наистина са манипулирали енергийните цени, последиците ще бъдат огромни. Не само за цените в бензиностанциите е, и газостанциите, е, а и, а и за битовото потребление огромни ще бъдат вредите за потребителите. И въпросът ми е такъв. Ако комисията констатира, че наистина е нарушено законодателството, крайният потребител ще усети ли нещо от това? И ако не, какво ще направи коренцията, за да облегчи е, исковете за обещетение за вреди от страна на физически лица? Благодаря. Благодаря ви. Както казахте, наистина, преди две седмици, да, преди две седмици бе, е, извършихме внезапни проверки в някои е, нефтоснабдителни, енергийни дружества, е, както и на някои информационни платформи. Вие споменахте Плац, които събират отчетната информация за да, от, от търговските дружества, за да съставят ценови, ценови показатели. До известна степен проблемът е аналогичен на е, сводните ценови показатели в финансовия сектор. Либор, знаете, е, Еурибор и, и други. От една страна имаме манипули... евентуално манипулиране на основния показател, на, на референтния показател, по начи... поради това, че отчетността е такава, каквато е, е поради това, че край субективно се определя основния показател е, е, на вниманието на пазарните е, участници. От друга страна може да става въпрос за съглашателство, противоречащо на правилата за защита на конкуренцията, водещо до облагодетелстване на участващите или у нези, които имат вътрешна информация за начина по, по който ще се извърши манипулацията, т.е посоката, в която ще се измени показателя. Ако всичко това се потвърди, аз сега не мога да, да, да предрешавам резултатите от проверката. Ние те първа започваме анализа на събраната чрез тези внезапни проверки информация. Ако констатираме нарушения, ще е, образуваме формално производство. Като тук става въпрос както за нарушаване на, на антикартелното право, така и за е, злоупотреба с господстващо положение, т.е. 101 и 102 членове от договора, но за сега не знам дали ще, ще тръгнем по тези два пътя едновременно, по 101 и 102, но, но поне по единия определено ще тръгнем. Още сме в началото на нещата. А що се отнася до последиците, ако е, наистина е, се окаже, че, че е имало манипулация, то наистина ще, е, ще е възможно да се предявят искове за огромни вреди. От гледна точка на, на конкуренцията и на, и на нашата роля, аз казах в началото, че след няколко седмици ще излезем с законодателна инициатива за частното изпълнение е, или защита на, на правилата е, на конкуренция, т.е. ще може да се предявят искове за обещетение за вреди в резултат от е, нарушени правила на конкуренцията. И аз се надявам парламентът да подкрепи нашата законодателна инициатива по е, линия на е, съвместното законодателно решение, колкото се може по-скоро да бъде приета е, тази наша инициатива. Някои държави членки вече имат национални разрешения в това отношение, но ние се нуждаем от общоевропейска уредба. Знаете, и, и парламентът е обсъждал този доклад в този въпрос. В доклада, който гласувахте по въпроса, той е е, доклада бе, бе прият с, с мнозинство, разбира се. И в него се казва, че колективните искове следва като средства за защита да бъдат проучени по-внимателно, преди да се превърнат в законодателен акт. И аз уважавам това мнение на парламента, но що се отнася до отделни и индивидуални искове на физически лица, е, законодателното предложение предстои да излезе съвсем скоро е името на зелените сега. Много благодаря. Аз а, бих искал да ви задам, господин комисар, два въпроса. Първо, въпроса с Google, по-скоро проблемът с Google. Изглежда, изглежда сложен, тъй като Google благоприятства клиентите, които го рекламират на собствените си уебсайтове. Това искане бе отправено към комисията комисията на свой ред се обърна към Google и получи оттам отговор, който по мое мнение е недостатъчно уважителен. Така че може ли да ми кажете как стоят нещата в момента? Това ми бе първият въпрос. Вторият сега е свързан с млекопроизводителите. Млекопроизводителите, които на два пъти протестираха в Брюксел и не само произведоха, а и ни заляха с мляко, и не само с мляко, а и с крясъци. Разбира се, това има своето обяснение, защото дредните млекопроизводители определено страдат и даже са съвсем избутани от пазара. Например, в Германия им бе намекнато, че следва да се окрупнят те, ако се окрупнят обаче, биха нарушили законодателство за опазване на околната среда или някакъв друг вид предписание. Защо се постъпва по този начин с дребните производители? Защо им се въздейства с пазарни инструменти? Първо и второ се лишават от субсидиране. Разбира се, че нямам нищо против директните плащания, но някои от селските стопани казват, че това се включва в веригата за създаване на добавена стойност, без обаче да им помогне на тях, а по-скоро ги затруднява и елиминира. Това ми е въпроса към господин Алмуния и смятам, колега, вие ме прекъснахте, смятам обаче, че това е свързано с конкуренцията, това му го задавам. Благодаря. <laughs> okay. Let's go to Google. Uh... Добре, дайте да видим Google. Известно е, че края на 2010 година е, започнахме разследване. Е, по подозрения за нарушаване на антитръсното законодателство на пазара на търсене в интернет, е, който в Европа е почти монополизиран от Google на повече от 90%. И, и, имахме четири повода за безпокойство. Първо, начина по който конкурентите е, по вертикалните услуги за търсене биват третирани от Google е, в светлината на конкурентно законодателство. Вертикално търсене означава търсене по категория обекти. Е, е, заведения за хранене, магазини и така нататък. И на пазара има конкуренти на Google, които предлагат е, е такива вертикални е, услуги по вертикално търсене. Втория повод за, за безпокойство бе вероятното използване на Google в резултатите, които подава на търсещия, на съдържание, произведено от други, без съгласието на тези трети страни. На трето място начина по който Google се е договорил е, за отношения с онези платформи или други доставчици на съдържание в интернет, които използват е, ресурсите за търсене на Google в допълнение към съдържанието, което сами предлагат. И на четвърто място, условията, е, при които Google третира софтуерното осигуряване на рекламодателите чрез Google, понеже до нас стигнаха сигнали, че въпросното софтуерно осигуряване не може да се използва на други платформи, т.е. различни от Google, от страна същите рекламодатели. И ние станахме инициатор на, на разговори, сега анализираме предложенията, които ни направи Google преди месеци, за да оталожи нашите опасения. И сега сме на етапа на пазарния тест, на, на, на изпитване на, на онова, което предлага Google. Значи представихме предложенията на Google на всички подали сигнали или оплаквания и на всички заинтересовани страни. И, и това изпитване на пазара трябваше да приключи вчера, но по искане на някои от участниците в него решихме да е, удължим срока с един месец, т.е. в края на месец юни ще получим становищата е, на, на унези, до чието знание е сведено предложението на Google. След това ще анализираме получените отговори и е, вероятно, не, не мога официално да се ангажирам сега, но, но почти сигурно е, ще поискаме от Google да подобри предложението си. И ако в резултат от тази размяна Google ни представи нещо, което според нас е удовлетворително, ще вземем решение съгласно девети член от регламента, като по този начин онова, което Google предлага, ще добие правна сила. Ако в резултат от преговорите не стигнем до нещо положително, ще трябва да искаме вървим до край производството по седми член от регламента с отрицателно становище. Но аз мисля, че ще успеем да, да, да се договорим по девети член, т.е. до края на, на тази година проблемите ще са решени, тези, които са свързани с, с търсенето чрез платформите на Google. Но за Google има и нещо друго. Все още не на етапа на разследване, но получихме официално оплакване, що се отнася до някои аспекти на екосистемата Android. А, заведена е жалбата а, и, и работим, но все още не сме взели решение дали ще образуваме производство или не. И, и има някои други аспекти за Google, след като Google придоби Моторола. Тук става въпрос за ползване на някои стандарти, на някои е, основни патенти. Някои други дружества твърдят, че Моторола злоупотребява с господството си положение по линия на някои стандартни, основни е, стандарти, доколкото Google сега е собственик на Моторола. Нали? Сега, това беше Google, сега млякото. Значи от 21 век да се върнем на някъде Адам и Ева. Политиката за защита на конкуренцията следва да се е, провежда и в селското стопанство, но съгласно договора тези принципи на конкуренцията следва да се прилагат селското стопанство с оглед спецификата на отрасъла. И специално за е, млекопроизводството, ние се опитваме да потърсим равновесието между интересите на конкуренцията, принципите и правилата на конкуренцията и спецификата на сектора. И прилагането на правилата в общия случай са национална прерогатива, тъй като пазарът на мляко и млечни продукти е национален. Ние все още не сме, не сме сезирани до сега, поне на общоевропейско е, равнище, от е, участници в този отрасъл. Е, вземали сме решение по някои сливания на дружества в млекопроизводството, но, но, но, но не с оглед на конкуренцията. Но общо заето, този, този въпрос е много важен, не е и най-лесният. Вие споменахте пазарните принципи. Реформата на ОСП на общата селскостопанска политика трябваше да, да бъде в посока към пазарни механизми. И ако се стигне до пазарни механизми, да, разбира се, политиката за защита на конкуренцията следва да се прилага. Пазар без защита на конкуренцията няма, не, не е добър такъв един пазар. И И ако ще се стигне до пазарна селскостопанска продукция в разрез с защита на конкуренцията, аз бих предпочел старата селскостопанска политика. Не, не, че тя е толкова хубава. Но във всеки случай би била по-малкото зло. Една строго регулирана политика а, би било нещо по-добре от един пазар без каквато и да било защита на конкуренцията. Благодаря. Важни са въпросите, които задавате, трябва да, да, да получат отговор, но моля ви не превишавайте двете минути. Йорган, ти не се държа добре, сега Маркас може да ти отмъсти. Да, благодаря. Много се радвам, че ще се засили сътрудничеството между испанците и каталунците и в ще има матч. На Вембли, точно така. Сега да се върнем на въпроса и банките. Ясно е, че различията се задълбочава. Тази седмица комисията ще излезе с предложение за агенция, която да отговаря за оздравяването на банките и възстановяването. Правното основание е 1.127.6 и се чудим дали това основание е достатъчно. Можете ли да коментирате правното основание като първо? И второ, къде ще бъде тази агенция? И мисля, че съвместих вместих във времето, госпожо председател. Да, мислех, че ще говорите за футбол и конкуренция. Има и тук случаи за обсъждане, но не, не се оказа това. Аз мислех да, да видя как върви договора на Хавиер Мартинес с Байер, да проверя дали няма сблъсък на интереси. Но, не ме питате за това, така че се отговарям по, по същество. Наистина, ще има законодателна инициатива за единен механизъм за спасяване на банки в еврозоната. Това е част от правилата за работа в еврозоната, която се ползва с подкрепата на държавни глави, министри на финанси и на Европейският парламент. Ще има един единствен механизъм, защото така го изисква единият паричен съюз. Как ще действа този механизъм за разрешаване? Не мога да ви дам подробности, защото нямам подробности, не съм аз е, водач на инициативата. Участвам в работата на комисията, сътруднича с другите генерални дирекции на комисията, но не съм аз е, е, важната особа. И по въпроса за правната основа също не мога да ви дам повече информация, защото и тук не съм и главен актьор. Мога да ви кажа, че нещата се обсъждат в различни държави членки, в различни области, определено в Германия има такова обсъждане, особено за това дали ако няма пренаписване на договорите, бихме могли да се стремим към установяване на единен банков регулаторен орган или да се изнамери някаква друга юридическа фигура. Разбира се, не сме стигнали до крайната точка. И следващата седмица също няма да бъде крайната а, цел. Имаме още време, седмици обсъждане. Благодаря. In den letzten Jahren, und darüber haben Sie ja vorhin berichtet, äh, Съвсем набързо. През последните години и вие със сигурност знаете, че отговорността се носи частично и от вас, като комисар по конкуренцията. Защо тогава, след като вие носите отговорност и вашият ресор, защо трябва да създаваме нова организация, нова агенция? Аз като комисар по конкуренцията отговарям за държавната помощ. А пък разрешаването на проблеми в банковото дело не е само в моя ресор. Един чист спасителен пакет като такъв няма нищо общо с държавната помощ. Тоест, какво правихме? И какво правим, продължаваме да правим и какво ще продължаваме да правим е следното. Ние сме фактически орган за спасяване, за разрешаване на проблеми на изпаднали в затруднение банки. Единственият, значи, такъв механизъм е контролиращият механизъм за държавни помощи. Ще ви дам пример. Ако в комисията или някъде другаде в Европейския съюз или в зоната е, в еврозоната е, би, ако имаше такава практика, то нямаше 4 години да ни трябва да разрешим случая на Байер Елби. От името на НП Сирка Питикайнен. Благодаря. Благодаря. Работим по реформата на държавната помощ в парламента. Мисля, че вървим в правилната посока. И независимо от това, искам да ви попитам какво мислите по факта, че обърнахте внимание повече на второстепенни въпроси без да отделите ресурси за сериозните случаи, в които има изкривяване на пазара. По-конкретно изкривяване е свързано с държавната помощ. За пример мога да дам корабостроителниците. И така, въпросът ми е по какви насоки политика работи комисията така че второстепенните въпроси, като подкрепа за НПО, малките фирми, да останат в страни от вниманието на процедурите за нарушение на разпоредбите за държавна помощ и да се насочат средствата към сериозните случаи и виждате ли някакви стъпки в посока реформа на държавната помощ? Благодаря. Всъщност, това е една от целите, които си поставяме с стратегията за модернизация. И това е поне на три нива. В новият ревизиран процедурен регламент ние предлагаме упростена процедура за обработване на сигналите. И половината дела, които е, започваме всяка година, са следствие от сигнали. Много от тези сигнали и жалби могат да бъдат решени за кратко време, но с сегашните процедурни регламенти не можем да го направим, тъй като ни трябват отговорите на държавите членки. И така, първо, опростена процедура при сигналите и жалбите. Второ, както казах в изложението си, ще приемем нов регламент за груповите освобождавания. Второ, трябва да разширим начините за групови освобождавания. Какво означава групово освобождаване? Няма да искаме предварително уведомление за конкретна помощ или схема, така че е, за предоставянето на държавна помощ на национално ниво. Този регламент за груповото освобождаване е на етап начални консултации, но се надяваме да се приеме до края на годината и началото на 2014 година. Ако другите е, регламенти, които са изпратени на съвета и парламентът е, ще даде своето мнение, бъдат приети така както предлагаме, и аз утре ще участвам на съвета за конкурентоспособност и се надявам той да гласува за регламента. Ще можем да разширим обхвата на областите, в които можем да приложим регламента за групово освобождаване и предварителното уведомление така че да можем да се насочим, както казахте и вие, към сериозните случаи, които имат потенциал за изкривяване на пазара. Но отказът от предварително уведомление трябва да има едно изпълнено предварително условие, то е заложено в стратегията, а именно повече засилен последващ контрол – и както казах пред вашата комисия преди няколко месеца, в нашия анализ на опитът от последните години, т.е. решения, които са получили групово освобождаване без предварително уведомление, е имало една трета а, от случаи с грешка. С други думи, искаме държавите членки да бъдат прецизни, когато дефинират схемите и когато предоставят обществени средства на фирми или сектори. Държавите членки са тези, които предоставят парите, ако те не спазват насоките и регламента, не можем да постигнем напредък в груповото освобождаване. Третият въпрос. Някои решения за държавна помощ не се приемат в разумни срокове, тъй като имаме нужда от информация, която се предоставя по съществуващия регламент от самите държави членки. И в този случай стимулите не са адекватни, тъй като държавите членки се съпротивляват на нашата готовност за взимане на решение. Те предпочитат нещата да се проточат или пък не взимат необходимите мерки да предоставят необходимата информация, на чиято основа да вземем решение. И в процедурния регламент ние настояваме за възможността при определени условия да се използват нови пазарни информационни инструменти, така че да събираме нужната ни информация не чрез държавите членки, а успоредно чрез участниците на пазара и унези, които са собственици на информацията. И на тази основа комисията ще може да вземе добри решения. Председателката благодаря Антолин от името на социалистите. Много благодаря. Аз съжалявам, че поради график, който не си съвпада, не можахме в парламента и в комисията да обсъдим доклада преди неговото приемане. Тук в нашата комисия искам обаче да ви уверя, господин комисар, че смятаме, че исковете за обещетение трябва да се извършва по индивидуален път и колективен такъв. Това първо. Второ, по въпроса за Банкинг Юнион, банковия съюз, много е важен вашият ресор. Когато се намесва държавно субсидиране, трябва да има равнопоставеност на условията за всички държави членки, които след това да се прилагат по един и същи начин. Иначе бъдещето, което ни чака, е раздробяване. Така че тези именно насоки, за които казвате, следва да поизчакат малко, мисля аз. Трябва да изчакат резолюцията на парламента и след това. Може да му уверите, че това е така. 1400 решения са взети през последните години за предоставяне на държавна помощ. Една четвърт от тях са одобрени и една пета от тази четвърт са били възстановени след това. Какво значи това? Това значи, че е имало най-вероятно санкция. В Испания, например, има фирма, която в момента е обект на съдебно дирене, но вече злината е причинена. И защо? Казвам, защото тази фирма е от областта на корабостроенето. Благодаря. Примеро. Много ти благодаря, Антолин. И е така. Както знаете вие, Антолин, е, със сигурност и не вие, със сигурност вие, известно, че и аз, и комисията бяхме за и индивидуално и колективно обещетение, само че парламентът гласува само за колективното обещетение. Парламентът каза на комисията, не дейте да ни пращате повече законодателни предложения, в които да смесвате тези две неща. Естествено, аз, се, аз съм демократ, уважавам над всичко останало парламента, но не ми хареса това решение на парламента, колкото и да съм демократ. Това, това са. Нещата не могат да се изкривят душата. Зачитам, разбира се, взетото решение. По въпроса за Банковият съюз. И аз съм на същото мнение, а именно, че механизмите за разрешаване на банки, изпадали в затруднение за тяхното спасяване, съгласен съм, че не трябва в търсене на гъвкавост да бъдем толкова гъвкави, че даже да се изкривим. И, и такива изкривявания вече са допуснати. Примерът за е, премиите, рисковите премии и в крайна сметка някои други вече огромни е, сливания между банкови единици са друг пример за такова и изкривяване. И аз смятам, че държавната помощ не трябва да се използва за такива раздробявания или друг вид изкривявания. Затова не смятам, че парламентът трябва да подпомага работа в такава посока. Смятам, дано да, да не съм прав, е, смятам обаче, че в е, съвета е, целта и тенденцията вървят точно в обратна посока. Всички са за гъвкавост и за раздробяване. И аз съм на мнение, че трябва да има еднакви равни условия за всички, като законът се спазва. И до момента, в който няма ново законодателство, което да предписва нещо друго, да, моля да не се съмнявате, че ще спазваме настоящото законодателство. Ако трябва да сме по-гъвкави в, като предписание при даването на държавна помощ. Разбира се, че ще се подчиним, но няма да губим от поглед целта за равнопоставеност. Не мога да ви кажа, че това е вън от отговорностите на комисията. Но ви казвам, че вие, както и съвета, сте са законодатели в бюджетната област. Така че а, дори и да намалите бюджетните средства за Комисията за Генерална дирекция конкуренция, ние ще продължим да работим с абсолютно същата всеотдайност почти една трета от генералната дирекция, която оглавявам, работи по въпроса за държавната помощ. Другите две трети работят в други не по-малко важни области. Сега, въпросът не се състои само в ресурсите човешки или финансови на комисията, а и в добрата воля на държавите членки. Този тази, този пример, който ви дадох, е, примерът с испанската корабостроителница, не бе обект на уведомление и то преди 11 години. Ако още тогава бяхме санкционирани тази липса на уведомление, днес щяхме да сме много по-напреднали. Сега вече имаме натрупана критична маса на такъв вид е, оплаквания и реагираме. Това ни дава възможност да се придвижим бързо по трасето и крайното решение ще се вземе бързо. Крайното решение някои ще ги зарадва, други ще ги огорчи. Но не можем да действаме по-бързо, защото просто не разполагаме с достатъчна информация, за да натрупаме опит и да знаем как да процедираме. Чета понякога в испанската преса, Алмуния отново отложи взимането на решение. То не зависи само от мен. За това не го взимам толкова бързо. Благодаря. Äh, Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, аз приветствам, ценя вашата работа. Вие високо държите байряка на конкуренцията и нерядко в условията на противопоставяне с държавите членки. Вие е, сте съобщил, че е, скоро ще излезете с насоки за е, летишните комплекси в Европа. Е, кога ще бъдат готови тези насоки? След това въпроса за високоскоростния интернет е, в селските райони. Комисията е, е определила условия за държавно финансиране всъщност на, на разпространението на високоскоростния интернет е, в селските райони, на, на какъв етап сте. И на трето място, знаете, Дюрнбергската автомобилна писта, Знаете го този случай. Предприятието фалира, понеже комисията определи, че то не може да получава държавни помощи. Е, и сега вече при продажбата на, на несъстоятелната маса е, се повдигат такива оплаквания, че заради комисията, видите ли, се стига до тук. Е, ставаше въпрос за 300 милиона евро И на мен всичко това ми звучи малко като на повод, на, на претекст, на оправдание. Добре би било да ми дадете малко повече подробности по този казус, ако не по-нататък. Много ви благодаря, господин Ланге, за бележките по въпросите, които ми зададохте. Е, насоките за развитие на летишни комплекси и авиокомпании, надявам се до края на годината да ги приемем. След като се одобрят тези насоки, ще започнем работа, възможно най-бързо, по около 60-те висящи случая, които чакат държавно финансиране. Били те летишни комплекси, били те авиокомпании, които се финансират с държавни средства поради факта, че летят до определени дестинации. Това до сега се бавеше по две или три причини. Първата причина бе, защото има много държавни средства. както в регионалните е, летища, така и в определени полети на определени авиокомпании към определени дестинации. Това бе първата причина. Втората причина бе поради прехвърлянето от транспорт към конкуренция, от една към друга генерална а, дирекция. Много папки ни прехвърлиха и много малко служители. Така че трябваше бързо да наваксаме нещо, което е работено някъде другаде от 2010 година насам и трябваше просто бързо да загреем, ако позволите за какво става дума, сега вече сме загряли отдавна. И третата причина е, че действащите в момента насоки са неприложими. Ако ги приложихме така, както бяха прияти в началния си вид преди години, то би трябвало да приемаме отрицателни становища за много от тези 60 висящи случая и не смятам това за логично. Особено в нискобюджетните е, авиокомпании и особено за регионалните летишни комплекси употребата на държавни средства е приемлива. И така, по-нататък, другия ви въпрос за широко скоростния интернет. През декември миналата година приехме насоките за развитие и в новият регламент за прилагане включваме възможността за увеличаване в зависимост от категориите. Ако утре съветът подкрепи и парламентът също, все още им, има, има, има време, има възможност това да се включи в крайният текст на регламента. И така Нюрнберг Грин, често сме обменяли информация по тези въпроси. Вчера изпратих две писма в отговор на въпроси от страна на данъчния контролер, както и, и от на местната управа на Ланда Рейн, Рейн Палатинум в Германия. И в двете писма отговарях на въпросите им, каз... отговорих на въпросите им, казах какво може да се приложи и какво не. Благодаря. Uh, very quickly, because uh, we're slipping in time all the time now. Uh, Съвсем накратко, вече си гледаме часовника. Насоки и директиви за летищата. Това е едното. Сега това писмо публично ли е? Да, да, писмото е, е публично, обнародвано е, но ако искате да говорим ние двамата или да си пишем ние двамата, съм на ваше разположение. Насоките, така наречените guidelines, са за е, компании и летишни комплекси. Сега от името на социалистите Арлин Макарти. Господин комисар, поздравление и благодаря ви за това, което вършите в по цените на петрола, Либор. Помните, че аз ви писах след писмото на Йоско и евентуалната манипулация. Писах ви и за манипулацията с цените на газа, защото едно лице подаде сигнал на, за нарушение, загуби си работата на този пазар става дума за милиарди, не само цените на петрола, но и дериватите и процентите Либор. Моят въпрос е, ако докажете, че е имало манипулация в хода на разследването, следователно ще се наложат санкции и глоби. Това е един аспект. Аз обаче се притеснявам от идеята за закон за частните изпълнители. Разбирам, че той няма да има обратна сила. Прав сте, а самата поисках компенсация след Virgin и Virgin Airways доказано са договаряли цени за трансатлантически полети и това беше колективен ниск в САЩ, тъй като законът го допуска. Всичко това, което правите, няма да доведе до компенсация, тъй като ще бъде много късно и законът не може да се прилага с обратна сила. Можете ли да поискате от държавите членки да да обмислят възможността за възможности за компенсация в съответствие с националното законодателство, а също така и други средства за защита. Когато приключите с разследванията, вие ще разполагате с подробна информация за структурите, практиките, които са довели до потенциалната манипулация на тези ключови сектори. Ето защо аз се надявам, че въпреки, че законодателството за реперите е в ресора на господин Бърние, вие ще участват в консултациите и работата на парламента, за да можем да направим така, че в бъдеще фирмите да не осъществяват манипулация, конфликт на интереси и, и антиконкурентни практики. I, I don't think that a new legislation... Благодаря. Според мен ново законодателство на общоевропейско равнище за е, частноправните искове и съответно обещетение за, за вреди по линия на конкурентно законодателство може да, да се приеме с а, задно действие, с обратно действие. Не, според мен не може, но както казах, някои от държавите членки такова законодателство вече има и го е имало преди настъпването на тези обстоятелства или, или е въведено в момента, в който са настъпили тези законода... обстоятелства, така че е, националното законодателство предвижда средства за защита в една или друга държава членка, но на мен не ми е работа да нареждам. Говорим за резултатите, казва някой. Да, разбира се, след като резултатите са готови и могат да бъдат публикувани, с напредването на нашето разследване. Всъщност, да, е, нашите съображения, резултатите и констатациите са публично достояние, но ние сме едва в началото на този процес, не в края му. И сега, що се отнася до средствата за защита? Е, както казахте, е, е, комисаря Барние, чийто ресор е вътрешния пазар, е водещият по своя ресор за изработването на нов регламент, уреждащ тази материя на национално равнище знам, е, е, контактувал съм с британските власти, други е, също работят. В отношенията с Съединените щати сме го обсъждали, то дори тук по време на един семинар, организиран от, от вашата комисия. И в качеството си на комисар, на член на колегиума на комисията, аз изцяло ще участвам в тази законодателна дейност при ограниченията на фактите, с които разполагаме. Нали, в хода на разследването, разбира се, се спазва определена поверителност, но всичко, което може да бъде публикувано, да, да бъде споделено, ще бъде. Аз се надявам ние да допринесем за едно добро законодателство, което е абсолютно необходимо. Знаете, има всякакви такива статистически показатели в различните отрасли. Започнахме с финансовия сектор, сега в енергетиката, е, в други суровинни отрасли, вероятно ще трябва да, да разгледаме да, но за, за нефта не, не сме напреднали до там, трябва да кажа. И аз определено смятам, е, че въпросът за суровинната търговия е, е много важен, каза председателката. Следващият е, оратор, член от ЕНП. Много благодаря, господин комисар. Щом като искате да изследвате моя сънародник от Навара Хави Мартинес, защо не се вземете и с играчи от Осасуна? По, по същество, по законодателно същество. Кратки въпроси данъчният е, режим за корабостроенето в Европа се обвинява в пристрастия. В Испания неодавна се прие нов законодателен режим, прият от вас, където се елиминират всички тези евентуални пристрастия. В държави обаче като Холандия все още има такива елементи на предварителен подбор и за това има подадени жалби срещу тях пред вас. Дали може да ни кажете дали вече работите по тези подадени жалби. Това първо. Второ, дисциплинарният режим на санкциониране на картелите в момента е, не е законодателен механизъм, така наречените насоки от 2006 година. Не смятате ли, че всичко би било по-предвидимо, освен ако Вместо насоки имаме регламент, така както ви препоръча парламента в годишния отчет въпросите на конкуренцията. Това второ. И трето, прилагането на санкции срещу малките и средни предприятия, които прилагат монополни практики, в крайна сметка никога не е бил прилаган. Дали тези фирми, малки или средни, или които произвеждат само един продукт, само един артикул, не би трябвало да бъдат включени в някаква обща директива, а не да се разрешават на парче. Благодаря. Ще, ще кажа сега нещо, като обаче моля да не се запише в протокола. Атлетик де Билбао и Осасуна, техните връзки са в правомощията на Испанската държава, а не на Европейската комисия. Де такс лис. Ай система системата TaxLease. В много европейски държави има механизъм за прилагане на тази система. В много сектори има техните съответни разклонения, свързани с, например, социалната осигуровка на екипажите, работещи на кораби, щом като говорим за корабостроене. Казахте вие самият, че новата испанска система е съвместима и с европейското общо глобално законодателство. Тя не се отнася само за корабостроенето и за морското дело, а се прилага принципно. И тук въпросът за подбора съответно е изчистен за предварителния подбор и преференциалното отношение към едни или други. Освен е, разследването, като се провежда в е, е, Испания, ние също работим по въпроса и, както казахте, получихме жалба от Испания по адрес на Холандия. В момента я разглеждаме и не мога да ви кажа как стоят нещата, защото жалбата датира а, от неотдавна. Мога да ви кажа, че работим. Сега, глобите. Глобите за картелни практики и антитръстови санкции. Парламентът поиска от комисията да включи критериите от 2006 година, да ги отдели, да ги изнесе в регламент. Ние обаче смятаме, че това не е нужно. Е, очевидно е, е правото на един законодателен орган като парламента да иска да законодателства. Аз обаче смятам, че трябва да вървим по закона и за най-малкото процедурно усилие и да не тръгваме на регламент, който след това трудно може да бъде изменен, ако няма някакъв друг начин, като например насоките в нашия конкретен случай. Обърнахме се към съда на Европейския съюз и получихме оттам съдебно решение в подкрепа на настоящите насоки. Подкрепят всъщност и действията предприяти за прилагане до момента на тези насоки. Сега по фирмите, малки и средни предприятия и фирмите монопроизводителки, разбира се, въпреки, че не се споменават изрично, глобите са също приложими и към тях, защото в много случаи те, бидейки малки, средни или монопроизводители, участват в големи холдинги. Благодаря. Благодаря. Сега от името на социалистите Марлин. Марлин е новия заместник председател на място на Едвард Сиклуна, който вече е министър на финансите. Благодаря. През януари тази година вие настояхте за законодателство, очаквайки фирменото преструктуриране и управление това беше гласувано с огромно мнозинство и сигурен съ, сигурна съм, че сте наясно със значението. А, въпросът ми е кратък. Какво предприе комисията? В фирмено управление, фирмено преструктуриране. Документът беше гласуван на януари тази година. Съжалявам, това не е в моя ресор. Може би вътрешния пазар. Е, аз, е, доколкото разбирам, вие представлявате колегията на а, комисията. Да, но аз не мога да отговарям на всички въпроси. При цялото ми уважение не, не знам всичко. Мога да предам въпроса на колегата Бърние, също като с въпроса на господин Бърние. Не мога да отговарям на всички, за всички въпроси, по които работи комисията. Да, имайки предвид значението на въпроса, ще, предам, ще го предам на а, комисария Бърние или може би да поискате личното му мнение, може би на, публично не може да каже нищо. И последния въпрос името на либералите Оле, който чака търпеливо. Благодаря. Знам, че сте мъдър човек, господин комисар, и без друго ще имате отговор. Да се върнем на енергийните цени и заключенията на последния съвет. Там са предвидени много дейности адхок. И вие сте включен в тях. Вчера чух, че БМВ изгражда фабрика в САЩ, тъй като цените на енергията в Германия са 6 пъти по-високи. И в Америка настъпи революция с, шифтов... с шистовия газ – а пък в Европа не знаем какво трябва да направим. Не смятате ли, че е време за съвместен план за действие по мерките в областта на енергетиката, защото губим е, състезанието? Е, освен това нещо, което подочух в комисията обсъждате мерки в областта на стоманодобива. Бихте ли могли да ме е, убедите или може би, ако не е проблем, да ни уверите, че мерките и плановете за стоманодобива в Европа ще съответстват на политиката защита на конкуренцията? Благодаря, господин Шмидт. За енергетиката аз с голям интерес и много внимателно се запознах с заключенията на Европейския съвет в тази област, тъй като, както казах в встъпителното си слово, от гледна точка на опазването на конкуренцията, както по линия на антитръстовото законодателство, така и по линия на държавните помощи и дори за картелите, предвид последните проверки, ние всеки ден е, е, имаме допирни точки с енергетиката. Това е един изключително важен сектор за економиката и толкова по-важно е в него е, категорично да се опазва конкуренцията. Шистовата революция, така наречена, ни изправя пред огромно предизвикателство. И аз бях много удовлетворен четейки заключенията на държавните и правителствените ръководители, които заявяват, че потвърждават решимостта си да изградят единен вътрешен енергиен пазар от до година. И в време, понеже аз съм свикнал да чета подобни заключения, нали, знаете фразеологията, която се се използва да се подобряват връзките между енергийните мрежи. Аз не мога да си представя един енергиен пазар в Европа без връзки между националните системи, както е, газоснабдителни, така и, и електроснабдителни. И като огледам други такива наши колективни начинания в Европейския съюз, да вземем за пример ам, следващата многогодишна финансова рамка, е, е, схемата свързана Европа, която е финансов механизъм за това, се оказва недостатъчна. Понеже капиталовложените ще бъдат огромни, трябва да намерим как да ги финансираме и трябва да видим политически как да приемем решенията, които да достигнат до действителна взаимосвързаност на системите. В отговор, който дадох по-рано, за възобновяемите енергоисточници, е, казах, ако не постигне напредък по обвързването на отделните национални мрежи, някой ден ще трябва значително да намалим финансирането за възобновяеми, защото, знаете, възобновяемата електроенергия нито може да бъде спряна, нито може да бъде складирана. Това ще бъде е, загуба Е, ако, ако възобновяемия енергоисточник не може да се трансформира, не може да бъде подаден на резултата от неговото ползване на други мрежи и така нататък. И сега е, структурата на енергоисточниците. Ядрени, неядрени. Повече възобновяеми, по-малко възобновяеми. Subsidies. We have a lot of work that links with uh, uh, state aid or with antitrust много, много от тези неща са свързани с въпросите за опазването на конкуренцията. И всичко това трябва да се обедини. В противен случай, ако вземем от е, в единия агал шистовия газ, другия край природния газ от другия край на света, третия край е, е, новите пазари и тяхта конкурентоспособност. Нали, говорим за конкурентоспособност. Говорим за 20% индустриализация на Европа към 2020. Въобще това 20 става едно магическо число. Но след 20 години няма да бъдем конкурентоспособни по отношение на когото и да било. Ако не погледнем сериозно, особено на този въпрос, не че значи то е единствено, разбира се, от моята камбанария като е, комисар за конкуренцията, аз всеки ден осъзнавам какви могат да бъдат тежките последици от липсата на обща цел и стратегия в случая. И, и, и доколко съм запознат с Е, предложенията, по които работи колегата комисар Таяни, е, с участието на представители на сектора, разбира се, и на държавите членки. Any reason? И ако вземем частта стоманодобив, няма основание на този етап да имаме опасения, мисля. Но, но не мога да, знаете, да, да продължавам да, да навлизам в чужда територия, така да се каже. Вернер Ланген умолява. Е, трябва да бъдете много любезен към мен, господин Ланген, за да ви дам думата. Все пак, господин комисар, моля да ми отговорите на третия въпрос, който зададох. за, за разширяване обхвата на държавните помощи, за да се финансира е, кабелното подаване на високоскоростен интернет в селските райони. Та, та, та вие в това отношение докъде е, работите и, и второ за отраслите, които са енергоемки. Окей. Okay. I think I responded to the first question. Аз мисля, че на първия ви въпрос отговорих за високоскоростния интернет. Хайде да повторя. Приехме новите насоки за високоскоростен интернет декември миналата година. И там се обсъжда въпроса за държавното финансиране на, на, на високоскоростния интернет. Ако в новия регламент, който утре ще се обсъди от съвет, се подкрепи моята позиция. А именно да се разширят възможностите за блоково освобождаване от режима на държавните помощи в случая, то финансирането на е, е, интернетската инфраструктура може да се включи в новия регламент, който трябва да приемем края на тази година 2014. Нали, става въпрос за блоковите изключения. Но за това аз се нуждая от решение на съвета първо. Сега, това на страна. Втория въпрос за енергоемките отрасли. Много важен въпрос, не само за Германия, През 2009 година в Германия беше подготвено едно решение за компенсиране на някои а, е, отрасли а, е, във връзка с ограничаването на въглеродните емисии, което би могло да доведе до по-висока себестойност на тези отрасли. И ние спряхме работата си, защото междувременно трябваше да работим по новите насоки за схемата за търговия с емисии, които бяха приети миналата година след доста преговори, но в край на краищата постигнахме едно добро, балансирано решение, тъй като почти всички бяха удовлетворени от, от нов, новата уредба на, на схемата за търговия с емисии. И сега можем да се върнем вече на работа, която бяхме захванали през 2009 година. Започнали сме една проверка, едно разследване в Германия, за това как мрежовия оператор може да третира разходите на дружествата, които го ползват. Мрежовия оператор има изключения за някои енергоемки отрасли. Нали? И, и фактически надбавката, за да се облегчи даден енергоемък производител, може да премине върху другите потребители. Това, това го проверяваме. И вероятно ще се събере достатъчно информация за образуване на, на формално производство. В това ще включим и други е, отрасли, това число е, ползващи възобновяеми или други източници. Нали, знаете, фактически някой енергоемък плаща по-малко на гърба на други. Нали? които, които плащат надбавката за възобновяеми енергоисточници и така нататък. И накрая всичко се вади от джоба на, на потребителя. Но ние няма да започнем това разследване по същото време, т.е. Не, не го започнахме тогава, защото германските власти казаха, че междувременно готвят ново законодателство. И аз казах, добре, ще изчакаме да видим новото ви законодателство, ще огледаме нещата вече от към от към действащото законодателство. Наскоро бях е, в Берлин, е, разговарях с е, заместник канцлер и министра на околната среда. А, и, и, и фактически им поставих условието. Тук през месец юни не получим удовлетворяваща ни информация за новото законодателство, ще трябва да започне производството. За, за стоманодобива отговорих с, с едно но обаче накрая. Благодаря. Винаги си струва човек да остане до края. Искам да ви напомня, че следобедното заседание започва в 3.30, а в АС5 5G3 и тогава ще направим изслушване за спазването на данъчните закони от собствениците на банкови сметки в чужбина.